Председателят. Przewodniczący! Uh, Скъпи колеги, дами и господа, много ви моля, заемете местата си. Wznawiam сесия. Отвирам сесия. Откривам сесията, която бе прекъсната на 17 юни 2010 година. Протокол